северния регион. 2011 година, 2012 година може да е решаваща за Исландия. Исландия иска да отвори всички глави и колкото се може по-бързо да приключи преговорите. Господин, господин Аткинс. Uh, Госпожо председател, нека да поздравя първо докладчика за доклада, а също и за проведената визита. Аз бях част от делегацията, никога не бях посещавал тази страна, не знаех какво да очаквам, освен скали там. Но всъщност страната се оказа изключително интересна, а политиците и също. И в такъв смисъл искам да коментирам една-две е, теми, повдигнати от е, е, докладчика. Нямам никакви съществени разногласия спрямо неговите коментари. Ние се срещнахме с министър за въпросите на рибарството и той като че ли е един политик от сталинистско време е, в западния свят. И е, той декларира ясно, че ще влезе страната в Европейския съюз само през трупа му. Имаше и други подобни изказвания. Така че, въпреки, че е, се показва известно е, увеличаване на желанието Исландия да влезе в Европейския съюз, примерно 50 на 50 сега е мнението, и явно си има и опоненти. също така се срещнах с лидери на консерваторите и дясноцентристските сили. И те, общо взето, не бяха наясно дали въобще искат да се кандидатства, да не говорим за присъединяване. А, и си мисля, че в край на кращата, ако те е, се колебаят е, все още дали да се кандидатства, т.е. аз знам, че официална страната е кандидатствала, но те още не са сигурни трябва ли или не, дали да подкрепят. А, в е, дългосрочен план се планира да има и референдум, обаче е, е, общо за аз останах впечатление, че те са напълно объркани. Аз лично не, не, не знам е, какво беше мнението им по въпроса. Управляващата партия е за присъединяването, но консерваторите са против и коалиционното правителство в парламента спечели само с един глас. И всъщност партията от, в коалицията, която е младсинство, гласува само за да не се противопостави на мнозинството. А, също един депутат в един момент коментира, че по-скоро е съгласен страната да влезе в еврозоната, но да не е в Европе... да приеме еврото, но да не е в Европейския съюз. Така че мненията са много разнобойни. И по отношение на земеделието, рибарството, вероятно ще има консенсус, но смятам, че ще е много трудно да се постигне някакво е, така, начин за съвместно съществуване по въпроса за рибарството, защото е, рибарството е техния абсолютно основен поминък, но това, което те искат в момента е абсолютно недопустимо. Е, и затова нека да добравя, така да напомня, че е, макро въпросите са едни от е, въпросите, които трябва да се решат. Тук е, колегата, който представлява Шотландия, има много твърди мнения по въпрос. Така че много общо казано, госпожо председател, аз подкрепям докладчика. Имаше два момента, които според мен са много важни. Е, дадоха ни се уверение, че във всеки момент ще бъдат незабавно изплатени дълговете натрупани от преди няколко години. Е, британското правителство, доколкото знам, вече получава съответните суми по изплащане на дълговете на Исландия. И е, като си има предвид, че парламента има много голям интерес към потенциални проблеми е, в арктическия е, регион, е, мога да кажа, че Исландия има много важна роля, която може да играе там. И мисля, че това е един от основните моменти, които трябва да разработим при преговорите. Отново поздравления за докладчика. Не смятам, че има никакви проблеми по същество и му пожелавам успех. Председателката. Благодаря, госпожа Шеш Атини. Eh, Госпожо председател, аз също пътувах заедно с докладчика господин Преда. Тогава бях за първи път в Исландия и научих много неща. Това обаче, което ми направи впечатление най-вече, беше нещо, по което комисията и парламента обикновено са доста добронамерени към страните е, кандидатки, а в случая на Исландия нещата са по-сложни. Исландия е много засегната от економическата криза. Наред с много други държави, които също имат проблеми с економическата криза. За нас от еврозоната нещата обаче са по-тежки. И исландският народ момента все още няма ясна позиция по отношение на присъединяването към Европейския съюз. А, мисля, че ще бъде разумно, ако в резолюцията изменим параграф 9. Ние сме загрижени за ситуацията в Исландия, но Нека поне да го отбележим в е, резолюцията. Е, разногласията, които ние установихме, че съществуват е, сред управляващите, не означават, че трябва да се спрат преговорите. Опозицията в Исландия смята за важно преговорите да продължат по план, и смятам, че трябва да покажа малко повече уважение към правителството на Исландия, защото то се опитва да представлява интересите на своя е, народ преди да стане факт членството. Още нещо, но а, жалко е, че не е решен проблема с комрията. Когато говорим за устойчив риболов, скумрията не е от първостепенно е, значение, но исландското правителство трябва да се е, държи по малко по-различен начин, ако иска все пак да не е, излови цели, целите си запаси от скумрия. Има проблем и с а, е, китолова. А, аз е, самата се шокирах от това, което прочетох през а, е, последните дни. И в заключение искам да спомена все пак един положителен аспект. Е, мисля, че Европейския съюз може да научи доста от Исландия, що се отнася до енергетиката, е, от водно-електрическите централи, които Исландия много използва и така нататък. Сега ще дам на господин е, Сасолин. Е, благодаря, господин председател. Е, Замествам господин Сасоли, който а, не може да присъства. Намирам а, предложението за резолюция на господин Преда за много балансирано. А, то включва всички критични моменти а, във връзка с присъединяването на Исландия а, и изтъква напредъка на Исландия. Например, независима и ефективна съдебна система, отварянето на 6 нови глави, приключването на преговорите по 4 глави и така нататък. Всичко това показва, че Исландия е на прав път. Някои, има някои моменти, които трябва да бъдат подобрени. За тях говориха моите колеги, които се изказаха преди мен, най-вече проблема с iSafe. Въпреки, че колегите наистина се опитаха да посредничат за решаване на този спор. За съжаление, все още има много различни течения по този въпрос и във връзка с присъединяването. Беше засегнато, току-що е въпрос за рибарството. Исландия трябва да положи усилия да проведе е, реформи, е, за да може да постигне някакво споразумение с Европейския съюз по отношение на устойчивия е, риболов от една страна, от друга страна да запази работните си места. Беше повдигнат и въпрос за китолова това, което въжи като правило в Европейския съюз, трябва да бъде изцяло възприето и приложено от Исландия напредъка, постигнат от Исландия, е ясно доказателство за това, че Исландия иска да продължава процесите, процеса на присъединяване. Нашата политическа група на социалистите и демократите ще продължи обаче да следим много внимателно процесите при отваряне на отделните глави и най-вероятно ще предложим и изменения към резолюция. Госпожа Гомеш. Je voudrais е, saluer Искам да поздравя колегата Преда за доклада. Мисля, че за, за, за подсилването на Европейския съюз, е, присъединяването на Исландия ще бъде една много голяма стъпка. Аз познавам страната. И мога да кажа, че се възхищавам от е, страната, от народа. Те демокрацията е дълбоко вкоренена в техния дух, защитата на правата на човек. Те минаха през много тежки моменти е, за всичко, което се случи с економическата криза. Но те имат много силни механизми за контрол, което ще, на, на економиката и за спазване на демокрация, което ще бъде предимство за Европейския съюз. По отношение на възобновяемите енергии също имат опит, който би бил от полза за Европейския съюз. На регионално ниво и възможността за решаване на определени предизвикателства в тази област също ще има своите ползи. Знаете, е, че има определени проблеми в рибарството. Комисар Даманаки в момента преосмисля цялата политика, цялата философия на нашата политика за рибарството и смятам, че по този начин ще успеем да посрещнем и да решим и безпокойствата на Исландия в тази област. Пожелавам всичко добро на нашия колега. Господин Дартмур. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да кажа следното. Най-напред. Може би не съм разбрал правилно, но моят уважаем колега, е, е, който е заместник, каза, че Исландия може да научи нещо от Европейския съюз за устойчивия риболов. Е, то поне това се чу в превода, но концепцията за това, че някой да научи нещо от Европейския съюз е странна. Ние изхвърляме олов. Обединеното кралство, например, флотата на Обединеното кралство е затрупана понякога с риба, която се изхвърля. Това е разрушаване на рибарството. Е, тези концепции не се е, споделят от министъра на рибарството в Исландия. Вие го описахте като сталинист, но, но трябва да имаме едно минимално равнище на оценка. Исландската економика зависи до голяма степен от рибарство, може би най-много това е страната с най-голям дял рибарство в економиката си. Така че, ако Исландия се присъедини към Европейския съюз, това ще е много важен въпрос и този е, човек изобщо не може да бъде описван като сталинист. Исландия има парламент от повече от хиляда година и някой от нашия парламент, който за кратко посещава страната, не може да описва по този начин хора, които не се съгласяват с него. Нека да задълбоче моето становище. Е, разширяването. Исландия е страна кандидат. Въпросът е, че богати страна, като Швейцария и Норвегия, не искат да се присъединяват към Европейския съюз. Сравнително бедни страни, като Харватия, Черна гора, Косово, те искат да се присъединят. Исландия е интересен пример, който подкрепя е, тази констелация. Исландия беше богата страна и е все още сравнително богата. Както каза господин Аткинс, 75-80% е, от хората са против присъединяването преди кризата. През 2009 година настъпи финансовия колапс и тогава Исландия престана да е богата страна. При тези обстоятелства е, Исландия промени мнението си и започна да мисли за себе си като за бедна страна, тогава подкрепата за Европейския съюз беше нарасна. благодарение на креативността на исландския народ, Исландия успя да се възстанови. Тя даже изплаща пари на Обединеното кралство, което е много странно в европейски контекст. Сега исландците мислят за себе си в по-проспериращ, в по-просперираща светлина е, и е, в съответствие с тази тенденция подкрепата към Европейския съюз намалява. Хората са 50 на 50 за и против Европейския съюз. Аз бих казал на исландците, ако искате да се, ако мислите да се присъедините към Европейския съюз, не се присъединявате. Рибарството ви ще бъде разрушено, ще трябва да плащате е, помощи за Косово и други страни. А, не смятайте, че вашите политици, които не се съгласяват с европейските политици, могат да бъдат описвани като сталинистки. Благодаря. Ето, господин Даркнут, оставяме ви да кажете всичко, но госпожа Сържантини иска да отговори. Аз съвсем бързо ще отговоря, но ще говоря на английски, защото виждам, че когато говоря на холандски, обърква, внасям объркване. Ако някой е разбрал, че аз съм казал, че Исландия трябва да се учи от нас на устойчиво, е, устойчив риболов, моля, имайте предвид, че съм казала точно обратното. Господин Вигенин, моля. Благодаря. Аз просто Искам да на малко стила на изказванията и да направя само една забележка. Много често, когато говорим за разширяването, ние имаме предвид е, страните от Западните Балкани и забравяме често, че Исландия е страна, която вече преговаря за членство в Европейския съюз. Ние полагаме големи усилия в нашите отношения с Западните Балкани. Там сме много по-представени, имаме по-добър политически диалог, също и на парламентарно равнище. И това до голяма степен създава впечатлението в исландските ни колеги, че ние някакси не се интересуваме от Исландия. Имах шанса е, да разбера, че проблема с Исландия е, всъщност не е проблем. Нямаме много проблеми с Исландия. Всъщност, трябва да намерим начин за подобряване на диалога с Исландия, да увеличим присъствието си и даже политическите групи в нашия парламент трябва да подобрят комуникацията си с Исландия, да обяснат какво е Европейския, парла, е, Европейския съюз и какви ще са ползите за Исландия от присъединяването. Ние трябва да отговорим на очакванията на хората в Исландия. Естествено, населението ще реши дали да се присъедини към Европейския съюз или не, но отношенията. Господин Тартмунд каза тази концепция за това, че бедните страни, засегнатите страни искат да се присъединят и престават да искат, когато забогатеят. Според мен това е доста упростенческо опростенческа концепция за европейското разширяване, нещата не опират само до пари. Това трябва да е ясно за е, исландските граждани. Трябва да го обясним още сега. Става дума за солидарност, става дума за общи цели, общи ангажименти и наистина, ако представяме Европейския съюз като съюз, който разпределя парични средства, естествено тогава е, държави, много държави няма да искат да се присъединят към такъв съюз. Нека да обясним сложността на Европейския съюз, а не да опростяваме нещата. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин докладчикът Предат за няколко думи в заключение. Благодаря. Благодаря на всички колеги за коментарите и бележките. Съвсем накратко няколко момента да очертая. Нямаше въпроси всъщност що се отнася до проблема с рибарството и министъра, няма да е, се включвам е, в е, дебата между нашите колеги от Обединеното кралство, но искам само да ви цитирам едно допитване до общественото мнение. Две трети от гражданите искат този министр да напусне своя пост, защото смятат, че той не е в състояние да управлява съответната политика. Също има предложения рибарството да влезе в Министерството на индустрията и туризма. А госпожа Сържантини, е, по отношение на нейното изказване, аз лично смятам, че трябва да се упоменат тези разногласия в правителството. Те са известни и съществуват в публичното пространство. И аз не слагам много голям акцент, просто коментирам, че това е едно интересно политическо явление. в смисъл, че правителството е разделено по въпроса за присъединяването. А по въпроса за макроекономиката, в момента има преговори между Исландия, островите Фаро и Европейския съюз и не смятам, че това ще се отрази на преговорите за присъединяване. Съгласен съм с госпожа Жертини и другите колеги, които е, коментираха, че Исландия е, е източник на вдъхновение за нас, за, за начина на използване на възобновяеми енергии. Действително, имаме много какво да научим от тази страна. Благодаря на госпожа Гомеш и на господин Панзини за коментарите им и за наблюденията по досието за Исландия. И нека да а, упомена и господин Вигенин също. действително Исландия не е от Западните Балкани, но продължава да бъде страна кандидатка. Благодаря му за това, че е, напомня това. Ние трябва да имаме предвид именно този момент. и не смятам, че това е въпрос на бедни или богати страни става дума за европейска интеграция. Вярно е, че подкрепата за присъединяването към Европейския съюз е било много по-голямо преди кризата, но факт е, че е, именно тогава е, всъщност е имало желание за присъединяване. А, вече е, дори е, аргумента за стабилността на еврото не е валиден. Тоест, е, тези, които искат да се присъединят към Европа в Исландия, изхождат по-скоро от позициите за стабилност, за влизане в Европа, а не еврото. Вярно, че по време на кризата социалистите, социал-демократите се възползваха за да сложат темата в парламентарните дебати, темата за присъединяването. Но намаляването на доверието в Европа е свързано по-скоро с ослабването на Европа, а не е въпрос на това богата или бедна е страната. В края на януари ще се проведе отново дебат и е, знам, че госпожа председателката ще обяви датата. Благодаря, господин Преда. Да, действително, нека да ви напомня датите. Първото разглеждане е днес. Срокът за внасяне на изменения е 12 януари. 31 януари е разглеждане на измененията, 6 февруари в комисия и през март в пленарна зала. Благодаря на докладчикът за извършената работа и ви предлагам сега да преминем към шеста точка от дневния ред участие на Кралство Марокко в програмите на Съюза. Това е една проекто препоръка за изменение на споразумението между Кралство Марокко и Европейския съюз, което дава възможност на Марокко да е участва в общностни програми. Протоколът е представен за одобрение на парламента и е, следва основните принципи на сътрудничеството между ЕС и Марокко и давам е, думата на госпожа Нейц. Благодаря. Искам да... Ти детайло. Искам да започна с някои чисто логистични проблеми. Когато дойдох тук, а, хората, които сервираха кафе, бяха в коридора, вече бяха минали през залата и категорично отказаха да ми донесат кафе и ми се наложи да излизам да се обслужа сама, сега смятам, че е редно те да проявяват малко повече любезност. Сега по темата. драги колеги, тук има включително и администратори от различните групи. Бих ги помолила да запазят тежина. За нас ще бъде много по-лесно да работим, а те ако могат да обсъждат нещата си наведнъж. Марокко се някои агенции и програми на Европейския съюз се отварят към страните, които участват в политиката за съседство. Това дава възможност да се подсилят реформите и процесите на преход в тези наши съседни страни. В е, съобщение на комисията се е, говори именно за тази е, политика. Това съобщение е прието от съвета през 2007. На базата на съобщението на съвет и съответните заключения, съвета дава е, директива на комисията да проведе е, преговори за рамкови споразумения с е, ред страни съседни на ЕУ, включително Марокко, да им се даде възможност да участват в някои програми на общността. Тези допълнителни споразумения бяха сключени с Израел, например, през протокола през 2008 бе подписан, с Украина също през юни 2007. Бе решено да се започнат и преговори с Марокко. Вече те се развиват в съответствие с очакванията на комисията. 17 май 2010 година е изготвен окончателният текст след съответните изменения и е одобрен от съвета през септември. Съответно, на 20 септември е публикувано законодателното предложение от миналата година. 217 член е правното основание за сключване на подобно е, споразумение, или не е 6.1. И протоколът се базира на основните принципи за участие на Марокко в програми на Европейския съюз, по-конкретно програми, които е, се е, считат за приоритет приоритетни, както за Марокко, така и за Европейския съюз. Е, е, Сезар, Марко Поло, е, програма за границите и за насърчаване на конкурентоспособността. ще трябва да се сключи съответния протокол. Конкретните условия се разписват за всяка конкретна програма включително финансирането, докладите и оценките, които трябва да бъдат изготвени в рамките на споразумение между комисията от името на Европейския съюз и Марокко. В текста се предвижда също двете страни да прилагат разпоредбите на протокола от момента на подписването му. Не знам дали е необходимо да изреждам основните разпоредби на този протокол. Най-важното е, че Марокко има право да участва в всички програми на Европейския съюз, в момента и бъдещи, и ще е, има е, отговорността да внася вноски в бюджета в съответствие с програмите, които участва. Става дума за Марокко. В някои програми той ще участва като наблюдател. Ще има проекти, които ще отговарят на същите условия, правила и процедури, каквито се прилагат към страните членки. Конкретните условия, свързани с участието на Марокко във всяка програма, особено за финансиране, а както и докладите за оценка и напредък, се определят от споразумения между комисията и мароканските власти, където се предвижда включително да има и финансов контрол. Също така следва да се определи и продължено продължителността на споразуменията. така подписаното споразумение няма отношение към финансиране, идващо от страна на Европейския съюз, защото Марокко е, се задължава да финансира в съответното ниво своето участие в тези програми. Но те могат да търсят помощи по силата на Европейския инструмент за съседство. Тоест, предложението, което представям, мисля, че е изключително важно да подчертая, че всички въпроси, свързани с основните свободи и човешки права, са стъпени и са един много основен елемент от взаимоотношенията между ЕС и Марокко и участието на Марокко в тези програми би следвало да е, е от принос на, всич... на цялото население на Марокко, включително населението на Западна Сахара. Знам, че това е тема, която безпокои и моите колеги, и мен лично, затова смятам, че е важно да подчертая този момент. Е, този момент се съдържа и в е, предложението е, за текст, който ви представям. И един последен личен коментар, госпожо председател, съвсем накратко. Искам да кажа, че аз познавам много добре Марокко, често пребивавам там. Искам да подчертая, че Марокко не следва да бъде санкциониран заради всичко това, което виждаме, че се случва в Египет, е, Тунис и в други страни от е, региона. Именно защото в Марокко е, реформите започнаха от много години насам. Те прилагат решенията на своя крал, има желание за въвеждане на прозрачност, на политика на толерантност, нещо, което е напълно различно от всички други е, страни в региона. Е, кралят е, се е произнесел, е, и са приети е, декрети за статута на жените, за взаимоотношенията между половете и така нататък. Има реформа на Конституцията или в момента се провежда тази реформа. Е, и предложението за изменение на Конституцията е било предмет на референдум, където са се произнесли много висок процент от населението. Така че а, би било жалко поради факта, че реформите върват по един много по-тих в кавички начин да мислим, че те не са добри. Марокко е, е ключова страна в нашите отношения с региона. Благодаря. Председателката, благодаря. Сега давам думата на господин Панцери. Две минути, си пове, е, вуаля. Две минути, ако може. Е, е, благодаря, госпожо председател. Аз замествам с това си изказване на моя колега господин Пеян това споразумение между Европейския съюз и Марокко, което трябва да бъде прието от, Европей, от Европейския парламент, дава възможност на агенциите на общността да участват в програмите с Марокко. То съдържа условията за едно подобно участие. Марокко вече прояви интерес към някои програми, например конкурентна способност, иновации, Цезар, Марко Поло и други. Това споразумение представлява истинска подкрепа за реформите, които текат в Марокко, защото по този начин ще насърчим реформите, които трябва да продължат в страната. Това споразумение е в духа на целите на политиката на съсед, за съседство на Европейския съюз, което приехме миналата седмица на пленарно заседание и с което искахме да подкрепим реформите в арабските държави. Споразумението предвижда един по-висок статус за Марокко, участие във вътрешния пазар, до изграждане на стратегически стратегическото партньорство. Поради всички тези причини политическата група на социалистите и демократите е положително настроена към протокола и смятаме, че той трябва да бъде прият такъв какъвто е. Господин Преда за НП. Благодаря, искам да поздравя госпожа Нейт за нейния доклад. Също искам да кажа, че от името на НП ние сме напълно съгласни с заключенията на доклада, т.е. да се одобри е, допълнителното споразумение. И искам да подчертая също това, което каза и госпожа Нец, че този протокол ще даде възможност е, Марокко да е, се ангажира в изпълнение на програми на Съюза т.е. ще бъде равноправен партньор на страните членки. Като Марокко ще даде своя финансов принос към съответните програми и страните членки ще могат да участват в инициативи и проекти, предложени от Марокко. Тези програми ще бъдат от полза за Марокко и като се има предвид е, политическата ситуация там, за нас е, е, желанието на Марокко е ясен сигнал за ангажиментите на тази страна. И след като парламента отхвърли по протокола за риболова, смятам, че можем да отправим препоръка и за преразглеждане на подкрепата ни за този протокол, защото а, трябва да подкрепим реформите, които са политически и економически реформи, които се провеждат в тази страна. Има една малка техническа грешка в изложението на мотивите. Е, казва, Грешката е в датата, не става дума на за 27 декември, а 27 ноември. Имайте предвид, 27 декември още не е дошъл. bien, merci, euh, Благодаря, господин Преда. Сега госпожа Монис. Е, Благодаря, господин председател. Мога да подкрепя това, което представи госпожа Наица. Нейните препоръки също. Мисля, че е, трябва да признаем, Марокко доста е напреднал и смятам, че социоекономическата позиция е важна по отношение на Европейския съюз. Ние смятаме, че това е, че в Марокко се случва един важен процес на реформи и политиката за добросъседство на Европейския съюз трябва да се прояви в този регион. Хубаво е тези страни от региона да, да вземат участие в тази програма при ясно уточнени условия. Искам да направя препратка към това, което каза госпожа Нейца, именно нейните аргументи. Е, тя говори за нуждата е, всички региони от е, Западна Сахара да спечелят от нашите програми и особено човешките права в този регион да бъдат приоритизирани европейската политика е, трябва да има, да предоставя полза и за населението. Госпожа Гомеш. Пелу, пелу, хлад. Благодаря и аз искам да е, поздравя госпожа Нейц за този доклад и за нейните обяснения. Аз съм съгласна с нейните заключения. Наистина в Марокко се случват значителни реформи. Това е ясно. Имаме стратегическо партньорство сега с Марокко. Миналата седмица аз бях между онези, които гласуваха съответно, що се отнася, да, гласувах против споразумението за рибарството. Аз нямам нищо против сътрудничество с тази страна, но за нас това бяха важни и нерешени въпроси, въпроса за Западна Сахара. И госпожа Нейц засегна този въпрос. Тези въпроси трябва наистина да се разискват и то съвсем открито. Не става дума за това да се замитат тези проблеми. Не става дума, че когато гласуваме против е, при това споразумение, ние сме против Марокко. Но проблема с Западна Сахара си остава. В противен случай Европейския съюз не може да е доволен. Става дума за нашата сигурност, става дума за един регион, където върлуват терористични организации. Е, трябва да решим проблема с, Вест, с Западна Сахара. Това е съвсем ясно. Тези терористични организации е, трябва да разберат, че ние ще се борим срещу тях. Съгласна съм с политическото послание, което изпращаме на нашите марокански приятели. Uh, Благодаря. Аз искам да подкрепя нашата докладчица в нейния балансиран подход към Марокко, към това да имаме добри отношения с страната. А, това са решения, които аз подкрепям. Но както каза и моята колежка Гомеш, и аз искам да се спра на проблемите с Западна Сахара, отношенията между Марокко и Западна Сахара са проблематични. Не мисля, че Марокко реагира по много мъдър начин, като реагира по съответния начин след гласуването в Европейския парламент. Марокко трябва да разбере това послание от един демократично избран парламент като конструктивен принос към решението на проблема. Аз скоро бях на посещение в Западна Сахара и видях, че населението в Западна Сахара, което живее в лагери, не се ползва от никакви, никаква, е, никаква възможност за сътрудничество между Европейския съюз и Марокко, т.е. То, то няма ползи от това сътрудничество. Има подготовки за референдум в сътрудничество с е, мароканското правителство и Полисарио. Хората, които имат право да гласуват, са вече в списък. Сега въпросът е политически, на политическо решение, как ще се развият нещата. Мисля, че Марокко ще направи това, което очаква от него е, е, международната общност, а именно да се организира референдум за самоопределяне на народите от Западна Сахара. Благодаря. Господин Алаки, аз съм съгласен с моите колеги и подчертавам положителните аспекти на това споразумение. Искам да подчертая две неща. Най-напред. Ако искаме да сме конструктивни, и да подкрепяме силите, които се стремят към реформи в Марокко. Това е така. Ние искаме да ги подкрепим. Но не трябва да взимаме този процес, като, да разглеждаме този процес, като разбира се от само себе си. Има желание за реформи, но в крайна сметка има много малко конкретни резултати. Е, реформата на Конституцията беше слаба, Марокко иска да стане е, конституционална мора, монархия, но е далече от една истинска демокрация. Сега, въпроса за Западна Сахара. Е, според мен, е, въпросът трябва да се задълбочи в този документ. Аз бих искал да видя една мароканска политика, която е продуктивна за народа от Западна Сахара. Не е достатъчно да кажем просто, че Западна Сахара не принадлежи към Марокко и че спор... и, и всяко споразумение, което признава международния статус на Западна Сахара и позицията на Марокко, като част от Марокко, не е коректно. Съгласен съм по принцип с всичко, но искам да подчертая, че текста щеше да бъде по-добър, ако тези принципи бяха по-ясно изразени в текста. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Нейц за заключение. Накратко. Надявам се, че колегите ще ми простят, ако в този момент не влизам в подробности по отношение на Западна Сахара. Смятам, че беше важно да се упомене, защото това е един така щекотлив момент, да кажем. Така. И е, че той трябва да стои на нашето внимание. Но за момента няма да коментирам. Благодаря на всички колеги, които са изразили е, намерението си да следят моето предложение за одобряване на протокола, което според мен е много важно. Има още един момент, е, който искам да подчертая. Това е коментар на господин Харлаки. Арлаки по отношение на е, конституционната реформа в Марокко. Мисля, че за народи, които работят, е, живеят в конституционна демокрация, е много е, деликатен момент е да критикуват други страни, където също се изгражда конституционна демокрация. Процеса на реформа на Конституцията съдържа важни аспекти. И може би те обягват от вниманието на колегите, които не са толкова запознати с политическия е, живот там. Става дума за обединяване на политическите партии около е, законодателния орган. А, такива партии в Марокко се появяват от небето непосредствено преди избори и после изчезват. И именно в момента се предвиждат разпоредби политическите партии да отчитат и да се занимават много повече с интересите на своите избиратели т.е. да участват в политическия процес политически партии, които се включват в дебат, които са ангажирани. И смятам, че това е, е по-скоро е, добър пример за останалите страни от региона. Благодаря на всички колеги за изказванията. Благодаря. Председателката. Напомням, че срокът за подаване на изменения е 10 януари е, по обед. Сега ви предлагам, колеги, да минем към седма точка от дневния ред е, обмана на мнения за резолюцията на Европейския парламент относно доклада за напредъка на бивша Югославска република Македония. И давам е, думата на господин Холит. Much, uh, Благодаря, госпожо председател. Аз разбирам, аз зная, е, че Имам привилегията да представя този доклад. Това, аз съм нов докладчик. Бях номиниран тази година. Искам да благодаря на всички колеги, включително и докладчиците в Сянка, които, се опита, които успяха да създадат с мен добро сътрудничество и се надявам да продължим по този начин и в бъдеще, тъй като е, докладът е труден. Е, искам да благодаря и на онези е, хора, които от Македония ми помогнаха да получа представа за страната. Аз съм посещавал страната пет пъти по време на изборите. Е, изборите бяха проведени успешно и можех да говоря на 10-та годишнина от споразумението. Бях поканен да говоря в Скопие пред министрите на европейската интеграция от Балканите. Аз се срещнах и с млади хора не само от страната, но и от е, страните в Западните Балкани. Говорихме за отношенията с Европейския съюз. Говорихме. Среща беше проведена в Холандия и духът беше много конструктивен. Конструктивен беше духа и на съвместната парламентарна, парламентарен комитет на всички във всички тези събития имаше много политици, е, които са ангажирани в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Ние говорим тук за, не само за страната, говорим за обществото, говорим за културата и историята на тази страна. И аз трябва да кажа, че с огромно удоволствие се вглъбих в това общество, в тази култура и съм още повече мотивиран да работя в насоката за присъединяване на Македония към Европейския съюз. Като докладчик аз естествено стъпих на предишни доклади и виждам и се сблъсках с, един, с една езикова употреба, към която ще правя препратки в последствие. Всеки, който ме познава, знае, че аз имам свой собствен похват, имам моята собствена личност и като докладчик аз смятам да оставя своя собствен отпечатък. Аз най-напред искам да се спра на проекта и ще преп... в... и започвам проекта си с много ясно изречение, трябва ни, трябва ни дата за започване на преговорите. С мен е много важно да изпратим послание тук в Брюксел и е, извън Брюксел, че това е което е, е нещото, което искаме да кажем. Е, в последствие, мисля, че може да продължим напред. Е, е, с препоръки, с опции. И искам да помоля комисията да помисли за прескрининг процеса. Господин Поповски каза, че може да има крайен срок за постигане на успешни резултати, на, успешен, на успешни заключения чрез скрининг процеса. И аз мятам, че е, може, имаме възможност за преминаване към втората фаза на присъединителния процес. Аз отново искам да повторя, че това не са альтернативи, а трябва по-ясно да ги а, е, уточним тези развития като истински, като истински възможности. Мисля, че статуквото не е опция. Искам да кажа, да повторя е, това, което казва комисията, а именно, че положителните препоръки от страна на комисията не са вечни, не са необратими. Ние в Европейския съюз не може да, раз, да, да разглеждаме европейската перспектива на дадена държава като саморазбираща се. Разглеждам економическото развитие на, на страната, е, правя анализ на макро- и микроекономическото състояние. Е, това съм го описал в доклада. Не съм спестил някои критики, но съм го направил С надеждата, че съм обективен и с надеждата, че хората, които искат да постигнат реформи, ще разберат моята критика като конструктивна. Препоръките, които отправяме, са базирани на партньорство и приятелство и са основани на общото ни желание за присъединяване. Аз не пиша, не адресирам моето послание непременно към политиците, а към обществото. За мен е важно да се срещна с гражданите, да достигна до гражданите. Затова се обръщам към комисията с апела да насочи усилията си към гражданското общество. Ако някой ми каже, че това не би трябвало да... Е, става така. Аз бих казал, че трябва да се обърнем към всички слоеве, да се обърнем към нуждите на хората, към чувствата на хората. Съвсем ясно искам да кажа, че основният крайъгълен камък на нашето сътрудничество е, на, е визовата либерализация, а сега основното. Аз не опитвам да съм посредника. Ние си имаме посредници в ОНЕ. Аз не искам Искам да уточня своята роля. Моята роля не е да решавам основните проблеми. Ако аз се опитвам да правя това, то аз ще направя повече, ще нанеса повече щети, отколкото ще помогна. Това, което се опитвам да направя в този доклад е да окажа конструктивен натиск на всички страни, както в Скопия, така и тук. Ние искаме едно правилно споразумение, едно честно споразумение. Това според мен е най-правилната позиция. Затова аз реферирам, аз правя препратки към език от предишни резолюции. Аз мятам, че е важно да запазим добросъседските отношения в региона и, и се обръщам към комисията да създаде добър механизъм за двустранен диалог. Естествено, не само в случая с Македония, аз в случая с всички кандидатски, страни кандидатки. Аз разбирам решението на Международния съд. Би било хубаво да, е, да имаме решение на проблема с наименованието преди започването на преговорите. Ще видим какви ще са препоръките на съвета и реакциите на съвета. На второ място – Искам да помоля Европейския съюз не да решава проблема, а когато проблемът е решен по честен начин, е, бих искал да обясним на хората аргументите за това решение. Ще има референдум в страната и трябва да сме част от подпомагащата референдума кампания. На трето място, искам да кажа, ако страната успее да проведе други реформи, смятам, че това само по себе си ще помогне да създаде една положителна атмосфера, атмосфера за решаване на, на проблема с наименованието. Аз използвах веднъж името Македония в параграф 8. Това е единствената употреба. Трябва да има позиция на Европейската комисия по, по отношение на тази употреба. Мисля, че много хора разбират, че това е важен въпрос за страната. Неизползването на това наименование поставя под въпрос отношението към идентичността, културата и историята на страната. И това се възприема негативно, когато се изготвя доклад за напредъка на Македония. Това е практиката на ОНЕ тя е в съответствие с международната практика. Аз не искам да бъда провокативен и да провокирам никого, но смятам, че трябва да покажем, че разбираме реакцията на страната и в страната. Аз слушах много внимателно, когато този текст се обсъждаше в смесения комитет и когато и ако комитета може да постигне консенсус, а, и този консенсус бе постигнат, мисля, че това е много хубаво. Това, което искам да кажа пред вас е, че бе използвана думата expect. Мисля, че това е доста дипломатичен начин за формулиране. Аз приключвам своята презентация сега и с интерес очаквам коментарите на колегите. Искам да кажа накрая следното. Драги колеги, статуквото не е опция. Аз се радвам, че Черна гора, Сърбия напредват и много се надявам Харватска да е следващия член на Европейския съюз. Аз като докладчик по напредъка за бивша Югослав... бившата Югославска република Македония аз искам да обърна вашето внимание върху това, че в страната има голям потенциал за развитие и за разширяване на Европейския съюз. И така, когато съвета през март е, обсъжда въпроса за разширяването, аз бих искал Македонията на дневния ред на тези обсъждания. Благодаря ви. Merci, monsieur Witt. Donc, euh... Благодаря, господин Хоуит. Шест заявки за изказване имам. Трябва да приключим, защото ще гласуваме. Седем души виждам. Сега господин Ковачев, моля. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на колегата Ховиц за това негово предложение за резолюция, което покрива основни моменти от, относно напредъка на Македония през 2011 година. За съжаление, колкото и да не се иска да отделиме билатералните отношения от европейската интеграция, то според мен това не е възможно. Аз продължавам да съм убеден, че само по пътя на европейската интеграция може да се преодолеят проблемите, които са наслагвани в миналото, особено на Балканите. Многократно сме предявявали в нашите резолюции предложението за изграждане на мостове на доверие между съседните държави. Е, такъв мост би бил съвместното честване на съвместната история на два народа, като македонският и българският, колкото той, разбира се, е, е нова нация след 1944 година създадена. За съжаление, фактите, които се получават, са точно обратните. Няма никакъв напредък по това предложение на Европейският парламент за съвместно честване на а, историята на балканските народи, а, особено България и Македония. А, няма никакъв напредък по а, промените в а, учебниците в а, тази република, които насаждат, за съжаление, омраза спрямо България. Има само една страна в света, която, може би в Европа по-точно да кажа, която изгражда своята национална идентичност върху антитезата. Ние сме македонци, защото не сме българи. Или нашият език е македонски, защото той не е български. Колкото и да имаме респект към чувството за национална идентичност или култура или език на някоя държава, то ние не можем да бъдем безучастни в фалшификацията и кражбата на история. Ние нямаме нищо напротив македонците да се наричат в момента македонци, но историята е обща и тя трябва да бъде респектирана. същото се отнася и за този говор на омразата, който идва от миналото, от комунистическите тайни служби на Югославия, които, за съжаление, все още пропиват и обществения, медийния, економически и политически живот на тази република. Надявам се много нашите партньори от Македония да успеят да скъсат със своето минало, с сенките от миналото и да се обърнат към една обща европейска, е, общо европейско бъдеще на целият регион. Благодаря ви много. Благодаря, господин Вигенин. Моля, спазвайте времето. You, uh, Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Първо, поздравления на, за господин Холвит за извършената работа. За съжаление, той трябваше много бързо да работи по този въпрос, но той е направил много, за да опознае положението, за да опознае страната. Искам да кажа единствено, както и той упомена, че трябва да направим начин да излезем от този е, блокаж. Положението в страната се е, влушава и тя не може да започне преговори или бива блокирана в тези практики за трета година. За трета година комисията прави препоръки и съвета да започне преговори и това не се случва. Така че ние трябва да отчитаме естествено деликатните аспекти на този въпрос, мнението на Гърция и така нататък, но трябва да отчитаме, че и Македония се намира в трудно положение. Затова това ние не сме е, институция, която може да участва в е, преговорите или да търси решение на този проблем. Всичко е в край на краищата остава в ръцете на двете правителства. Но все пак ние можем да даваме идеи за развитието на взаимоотношенията. Според нас е, сега е времето и двете правителства да подемат инициатива, като се отчита и мнението на македонското правителство и е, положението в Гърция. И време е да се започнат поне разговори по този въпрос. Е, няма да се впускам в момента в подробности. Е, политическите послания, които идват от Македония, много често са отрицателно настроени към съседни страни, но нека парламента да е наясно, че Македония не е обградена от врагове. Ние сме, ние сме загрижени за развитието на страната и отношението и трябва да се промени. Благодаря, господин Касолидес. Мерси, мадам президент. Well, to... Искам да благодаря на докладчика. Искам да кажа, че той е поставил в правилния контекст ролята на парламента. Особено, що се отнася до желанието на всички нас да започнем разговори за преговори за, за присъединяване без отлагане независимо от всички обстоятелства и трудности и пречки. Въпрос е да успеем да започнем тези преговори. Така както се разбира ролята на парламента, разбирането за ролята на парламента е заложено в параграф 7. Искам да го помоля докладчика да преразгледа начина по който параграф 9 е формулиран. Нашата позиция е, че колкото повече предварително услов... предварително услов... предварителни условия са заложени, толкова по-трудно ще се разреши проблема. Е, хубаво е да започнем преговори в края на скрининга. Може да... Е, поощрително е да има крайен срок в резолюцията. а за идеята за конституционна, конституционална промяна като арбитражен механизъм. Не знае дали това е реалистично. Защо да нямаме арбитраж между Обединеното кралство и останалите държави членки на еврозоната? Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да поздравя господин Хауърд за много уравновесения текст и за неговото е, неговата способност да, да подготви този текст толкова бързо. те, мисля, че презентацията беше ясна представи ясна картина за предизвикателствата тази ситуация. Три неща искам да подчертая. Това, което според мен липсва, е, че ние имахме предишни доклади за, за негативните нагласи в Скопие към съседните страни. Е, тук имам предвид и, под, и казаното от колегата Ковачев, езика на омразата. Това е характеристика на правителството. Този подход не помага за поощряването на общото разбирателство и хода на преговорите. На второ място, статуквото не е опция за целия регион. Съгласна съм с това, но това е което реши съвета. Например, когато се казва, че статуквото не е опция, нека мислим за Черна гора и Сърбия. Това, което реши съвета преди няколко дни, беше да се запази статуквото. Няма статус кандидат, няма започване на преговорите. На трето място, в много случаи прав сте, е, говори се в някои някои държави се опитват да играят ролята на посредники. Това не е правилно. Винаги по този начин се постигат противоположните разговори. Благодаря ви. Госпожа Николай. Благодаря. Аз също искам да поздравя докладчикът за текста два коментара имам. Мисля, че трябва да бъде упомената и свободата на пресата в е, доклада, защото в момента има проблеми в е, Македония. И другият въпрос, е, който е проблем и за тази страна и за нас, това е решението на Международният съд. Трябва да подчертая, че това решение има отношение към политическото решение на Гърция да наложи вето. Защото в края на краищата решенията на съда трябва да се спазват, но те влияят на политическите решения. В Македония се наблюдава известен напредък, но за съжаление има още неща, които трябва да се свършат, за да се изпълняват напълно правата на младсинствата. Госпожа Корнелисен, благодаря и аз искам да отправя поздравления към господин Хауит за отличния доклад. Много се е, зарадвах да видя точка 10 за механизма за арбитрация. Господин Куканен и аз говорихме по тази тема в предишния доклад и ето сега вече има реален резултат. Мисля, че като един зрял политически е, съюз би следвало да имаме инструменти да решаваме подобни проблеми, а не да ги оставяме да набират жлъч и да спират проблема на присъединяване. Много се радвам, че се от... отделено толкова внимание на правата, свързани с равнопоставеност на полове и други, обаче е, липсват усилията по отношение на борба с дискриминацията и правата на хората с различна сексуална ориентация. Надявам се това да стане скоро. И е, въпроса с албанското малцинство. Проблемите в Косово като че ли приляха и в Македония и вместо да запазят спокойствие, някои политически е, лидери насаждат е, допълнително враждебност. Мисля, че е добре да се спомене този факт. Ще подадем няколко изменения в този смисъл, но, както казах, като, цяло сме, като цяло сме много доволни от доклада. Благодаря и поздравления. Господин Танок, и аз искам да поздравя докладчика. Той е, се срещна и с докладчика в сянка, за което го поздравлявам. А, също така смятам, че е много добре да се отправи е, поздравление на Македония за успехите и в е, баскетбола. Ние лично съжаляваме за решението на съвета за блокиране на процеса за присъединяването на Македония. Е, смятам, че решението на съда за членството в НАТО е много индикативно и се надявам, че това решение ще е, даде стимул на Тина да намери по-скоро решение на проблема с, немето, с името а, и да се постарае да не блокира а, е, преговорите на Македония за членство. Не мисля, че има основание да се е, блокира действително този процес. Обществото е много, обществената структура там е много крехка, малка е страната и е много важно ние да подкрепим многокултурното общество в една стабилна Македония. Не можем да ги държим в изолация 6-7 години. Това не помага за нищо. Би следвало да побързаме с процеса на включването им в преговори. Смятам, че много спешно трябва да помислим как да им помогнем да подобрят шансовете си да получат зелена светлина за включване в процеса на преговори. Ние сме за присъединяване. Господин Кирилов, една минута. Благодаря. Поздрави на колегата Ричард Хауит. Тъй като няма много време, ще се спра, спра само на параграф 22. Аз е, политически съм за това да се е, подкрепи процеса за започване на преговори, защото той е свързан с стабилността и на съседните държави. А, що се отнася до историческите различия и този непрестанен процес на изграждане на национална идентификация, смятам, че трябва да се мисли за интерпретирането на историческите факти. По отношение на учебниците видях ужасни примери за изграждане на враждебно отношение към съседи страни и то не само чисто етнически съображения, а просто насаждане на сентименти политически. Така че може би трябва да има някакви общи работни групи, срещи за оценка на историческото минало. Това е много необходимо. Разбира се, представители на ръководството на Македония е, казват, че ние, когато влезем в Европейския съюз, ще поправим всичко това. Може би, действително, за това е по-добре да се започнат е, преговорите, защото това е начина да се създадат основа, основа за добри добросъседски отношения. Господин Петър, ли е последно? Това председуюча. Jaz sem tudi eden od teh, ki nikakor ne uživa v tej zapleteni. Благодаря. Един от е, тези, които не са щастливи от тази. Аз съм един от тези, които не са щастливи от тази е, много сложна ситуация. Виждаме, че, една, че страната се назовава с различни наименования. Това не е продуктивно, а понякога някои политици не споменават името на страната. Понякога дебата е, понаподобява дебата за кукушката и яйцето, кое е било първо. Мисля, че това, което трябва да направим е да намерим конструктивен подход за решаване на проблема. Как да реагираме. Най-напред трябва да започнем да се уважаваме един друг, да уважаваме идентичността си. Мисля, че това е прецедент за това, когато една идентичността на една страна бива поставена под въпрос и нейния език. Тази тенденция за неизползване на този на това прилагателно македонски език, аз продължавам да го използвам, то тази ситуация е странна и тя се влушава. Не зная как аз бих се чувствала, ако някой ми каже, че аз не говоря слове, словенски и не съм словенец и трябва да се наричам по друг начин. Беше казано в парламента вече, че историята трябва да бъде уважавана и че тя трябва да има своето място. Не смятам, че трябва да се връщаме прекалено назад в нашата история. Моя, моето желание е, че съседите да, говор... Е, е, е, съседите да говорят едни с други и да намерят решение на проблеми на, на базата на взаимно уважение. Благодаря. Крайният срок за изменение е 10 януари по обед. Благодаря на господин Холит и сега пристъпваме към гласуване. Ако позволявате, господин Сарио Сволски още не е тук, затова да започнем с доклада на господин Уотсън за intérêts personnels et commerciaux à l'intérieur des frontières de l'Union. Est-ce que tout... Проекто доклад с предложение за препоръка за прилагане на последователна политика спрямо авторитарни режими, срещу които ЕС прилага ограничителни мерки. 36-то изменение е за, против, въздържали се. Нека да проверим. Не е ясен резултата. Електронно гласуване 36-то изменение. Мине. Приключваме с гласуването. Отхвърля се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 39 за. Против. Въздържали се социалистите не гласуват, може би е добре да започнем да гласуват, ако са тук. Приема се. Чакайте да видим какво ще направят. Започваме пак. Изменение 39. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Пети компромис за против въздържа ли се? Приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, Нека да проверим. Изменение 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Господин Сариус Волски. Е, добре, отхвърлено. Изменение 53. За. Против. Приема се. 54. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 59-то изменение е оттеглено. Изменение 63. Давам думата на докладчикът. Господин Уотсън. Благодаря. Искам да предложа устно изменение към устното изменение, което обсъждаме. Устното изменение е да се налага режима на съществуващи санкции с последователност и строгост, като се избегне прилагането на двойни стандарти. Надявам се, колегите могат да подкрепят това изменение. Alors, qui, qui est pour la... Кой е за устното изменение? Против? Кой се въздържа? Приема се. Сега изменение 61. За, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Изменение 61. Моля гласувайте. Le vote est terminé. Край на гласуването. Приема се. 62 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 70 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74-75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, Изчакайте, нека да проверим. Моля, гласувайте електронно. 76-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 77 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, Въздържали се? Не е ясно. Моля да проверим. 78. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 81 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Моля да гласуваме електронно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 87 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим 87. Край на гласуването. Приема се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се. Нека да проверим, моля. 90-то изменение.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 против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 107 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 108 за, против, въздържали се. Отхвърлено е. 109 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим, не беше ясно. 109-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. 109. Приема се, даже с много голямо мнозинство. Явно сте се уморили, защото не виждам да гласувате. 113-14. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 115 за. Против въздържали се, приема се. 117 за, против. Има ли проблем? Има някакъв проблем при социалистите? 117 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 13. 117 Il est adopté. Bon, 117, on vérifie. Добре, да проверим 117. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Вижте с колко много гласа се приема. Компромис 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 62 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 126 изменение за, против, въздържали се, приема се. 127 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против,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 въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. И отиваме на номер 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. 10 за, против, отхвърля се. Е, кой се въздържа? 11 за, против, Въздържали се, отхвърля се. 12 за. Против. Въздържали се, приема се. 13 за. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Моля, гласувайте 13. Край на гласуването. Приема се. 14 за, против. Социалистите наистина са уморени. Време им е да излизат в отпуска, защото не гласуват. Защо само коментирате социалистите? Ами не гласувате? Не гласувате. Амонмент 14. Изменение 14 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 19-20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се. Мисля, нека да проверим. 21. Оля, гласувайте.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 въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. Нека да проверим. 29. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се компромис 3 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. И сега гласуваме окончателно целият текст. Моля, гласувайте по електронен път. Е Край на гласуването. Браво, господин Уотсън. С много голямо мнозинство се приема доклада. Е, и сега преминаваме към гласуването на, господи, на доклад на господин Саразвалски външната политика на Европейския съюз по отношение на страните БРИК и други бързо развиващи се сили, цели и стратегии. Qui est contre Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към изменение 69. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 80 за. Против? Въздържали се? Мисля, че се отхвърля. Амонмо 80. 81-82. 80 се отхвърли, 81-82 за. Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 4 за против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 94 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. 94, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас. 95 за против, въздържали се, отхвърля се. Е, извинете, приема се, казва председателката, 96 за. Да проверим, да проверим 95, проверяваме, моля гласовите. Прекратете гласуването, приема се. 96 за. Против?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 Въздържали се, отхвърля се, 113 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за. Против, въздържали се, приема се. 116 за. Против, въздържали се, приема се. 117 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за. Против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 126 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 145 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към изменение 153 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Аз имам време. Няма проблем. Можем да проверяваме всички изменения. Кико. Е 154 за. Против въздържали се, отхвърля се, 155 за. Против, въздържали се, отхвърля се, 156 за. Против, въздържали се, приема се, 157 за. Против, въздържали се, приема се, компромис 11 за. Против, въздържали се, приема се. Преминаваме на изменение 164 за. Против, въздържали се, мисля, че се приема. Преминаваме към изменение 4 на две части. Първа част за. Против въздържали се. Приема се. Втора част за. Против въздържали се. Отхвърля се. 5 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6 за. Против въздържали мисля, че се приема, но нека да проверим. Изменение 6, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 7 за. Против? Въздържали се? Има проблем в НП. Изменение 7. Изменение 7 за. Против? Въздържали се? Да проверим. Изменение 7, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10 за против, въздържали се, приема се. И изменение 12, е, компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Пропуснахме да гласуваме изменен 11. Ако позволите, нека да се върнем. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. 24-25 за, против, въздържали се, при... приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, приема се 37 за, против, въздържали се, приема се 38 разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въз... обикновено втората част се приема. 39 за, против, въздържали се. Нека да проверим 39. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. 40 на 42 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим втората част. 41-42, втора част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компра... 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Минаваме на изменение 50 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение едно за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Три отпада и минаваме към становището на комисията по развитие 9-1 за. Против? Euh, Отхвърля се 2 за. Против? Въздържали се. Отхвърля се 3 за. Против? Въздържали се. Приема се 4 за. Против? Въздържали се. Приема се 5 за. Против. Ще проверим. А, предлагам да проверим 5. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 6 за. Против въздържали се. Приема се 7 за. Против въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, кой въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против,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 Въздържали се. Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Окончателно гласуване за целия доклад. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Един човек не е гласувал. Прекратете гласуването. Приема с голямо мнозинство. Браво на господин Сариус Воски. Merci à tout благодаря на всички, които работиха по доклада. За днес преди обед приключихме. Да, господин Лансбергис? Аз съм за. Добре. Благодаря, госпожо председател. Нека да дам малко пояснение за е- спокойства, които имам по този доклад. Сега, то е прият, но страните БРИК се представят като едно цяло, като консолидирана общност. Но това не е така, поне за сега не е така. За това ще е по-добре да се направят известни корекции. Е, те не са направени, и сега се отнасяме като, към страните БРИКС като една обща сила. Това не е правилно, не е и прогресивно, не е и положително. Така както се представя. Например, аз исках в изменение 13 да обърна внимание – на факта, че когато приветстваме появяването на подобни а, сили и съответно изместването на световната економическа мощ към такива страни а, и създаването на многополюсна система, според мен това изместване създава посредством страните БРИКС ново двуполюсно организация, като на другия полюс се намират Русия и Китай. За това не трябва чак толкова да приветстваме тази нова система. Защото това само ще маргинализира Европейския съюз. Председателката. Благодаря. Приключихме работата за днес преди обед и ще се видим отново след обед. Довиждане.